E, przechodzimy teraz do ostatniego punktu naszego posiedzenia. И така преминаваме към последната точка от дневния ред за днешното заседание, а именно изслушването за ролята на жените в миротворческите процеси. Подготвихме това изслушване съвместно с Комисията по правата на жените и с удоволствие Приветствам с добре дошъл господин Микаел Густавсон, председателят на Комисията за равенството на половете и правата на жените. Добре дошли на Баба Лохбинер и Микаел Густавсон. Днес ще говорим за ролята на жените в миротворческите процеси. Ще обсъдим също така и начините по които тази роля може да бъде засилена. Работната група по правата на човека в сътрудничество с съвета публикува доклад относно прилагането на резолюции 1325 и 1820 на Съвета за сигурност на ООН, посветени на жените, мира и сигурността. Получихте въпросният доклад преди заседанието. Надявам се е, изводите от този доклад да се окажат много полезни в, за днешното ни разискване. Преди да дам думата на господин Густасон, ще ви представя накратко нашите гости. Госпожа Нурика Николай, член на комисията за правата на жените и заместник председател на подкомисията за сигурност и отбрана. Тя е докладчик на доклад на Европейския парламент за положението на жените. Господин Хесус Игнасио Гил Руис, който е директор на офиса за равенството в НАТО, госпожа Лена Ак, генерален секретар на организацията Тил Квина, госпожа Боряна Йонсон, която е директор на програмата Евромед, на Европейската феминистка инициатива. И накрая госпожа Жуел Жени, която е директор по сигурността и предотвратяването на конфликтите в Европейската служба за външна дейност. един от поколените гости за нещастие няма да може да присъства. Става въпрос за госпожа Шарлот Исаксон, която е съветник по въпросите за равенството на половете към европейските сили на НАТО. Господин Хесус Игнасио Дил Руис ще представи изказването на госпожа Исаксон. А сега давам думата на господин Кустасон, който ще направи няколко постъпителни думи. Mycket att Eh, ni och ert utskott har tagit det här initiativet att genomföra... Много ви благодаря, госпожо. Вие заедно с вашата подкомисия взехте поехте инициативата да организирате това изслушване, за което се радвам. И в нашата комисия работим по този въпрос. И ми се струва, че беше много добре, че и вашата подкомисия се взе с този въпрос. Действително въпросът става все по-важен, тъй като се увеличава броят на конфликтите по света. Стигаме до извода, че имаме нужда от намиране на конкретни решения. И този процес на намиране на решения трябва да бъде разумен процес. В Комисията по правата на жените стигнахме до извода, че трябва да се спазват резолюциите, свързани с равенството на половете по време на конфликта и в периода след неговото приключване. Не бива да забравяме също така, че би трябвало ясно и конкретно да защитаваме тези права. Не само на думи, а с конкретно прилагане на практика на решенията, които взимаме. Защото много честно насилието срещу жените се превръща в метод, използван по време на конфликтите. Благодаря ви за организирането на това изслушване. Аз ще бъде председател по време на първата дискусионна група, след което ще предам председателството на колегата. А най-напред давам думата на госпожа Норика Николай, член на Комисията по равенство на половете и правата на жените. Тя беше докладчик по доклада, посветен на мястото на жените в положение на конфликт, по време на конфликти. Този доклад беше прият наскоро. Благодаря ви за присъствието, госпожо Николай. Имате думата. Благодаря, господин председател, колеги. Благодаря за поканата да участвам в тази конференция, защото това е тема, която ми е при сърце. Аз съм в Комисията по сигурността и отбраната и се занимавам с следене на възможността за равно участие в тази област а, не просто защото съм... Не съм избрана само защото съм жена, надявам се. И преди две години предложих и беше прият доклад за жените в ситуации на конфликти. И сега искам да видя какво е постигнато за изминалите две години. Основните препоръки от доклада ми бяха за създаване на специално звено за, на Европейския съюз в външната служба, по-специално за а, представяне на жените при а, решение на военни конфликти. Тези Много представители на НПО-та, както и аз, продължаваме да искаме повече участие на жените при решаване на военните конфликти. Е, Европейският парламент призна, че има нужда от силна позиция в това отношение. Но въпреки подкрепата за подобни мерки, позицията беше размита, защото в крайна сметка щеше да има прехвърляне на ролята към върховния представител по човешките права на ОНЕ. Но причините, поради която поискахме да се създаде такова звено, е, че просто темата е много голяма, много комплексна, за да се прехвърли само към едно звено в такава голяма организация. Ние, аз бях и между хората, които искахме подобен задълбочен подход, особено когато ставаше въпрос за резолюцията 1325 на ОНЕ. И искахме прилагане на практика на въпросната резолюция. Оценявам работата каза ни се, че ще бъде много по-лесно за координирането на работата и на процеса да има един човек, който се занимава с това. Но дали този човек ще е достатъчен, за да свърши всичката работа? Но, да се следят всичките финансови инструменти, които участват и, и да се следят всичките действия е сложна работа. Като цяло смятам, че ам, има рискове. Относно Европейският съюз, мисля, че темата е много важна. Нека да поемем лидерството в това отношение на световен план и да говорим с един глас. Специалният представител за жените трябва да има мандата да се справя както с аспектите свързани с насилието на жените във военни конфликти, както и с участието на жените в миротворческия процес – трябва да това звено трябва да координира всички европейски политики в това отношение, за да се изгради един ефективен план за напред. Трябва да се зададат въпросите също за различните проекти, какви са проектите, които се прилагат в различните африкански държави и по кои проекти генералният директор на Европейския съюз а, фи, прави финансирания Определено имаме конкрет, нужда от конкретни отговори и за това ние трябва да говорим единно. Относно финансирането, радвам се да видя големия брой проекти да, по тази тема, които се финансират от европейски фондове. Европейският фонд за демокрация и човешки права, за предприсъединяването и така нататък. Но има нужда от повече особено по фонда за предприсъединяване, за да се финансират проекти, свързани с правната система, особено в Балканите. И относно ам, ам, престъпленията, свързани с войните. И много пъти правните системи на дадени държави нямат достатъчен капацитет за да решават такива военни престъпления. Европейският съюз трябва да продължи и да подчертая факта, че не може да има никакъв мир без правосъдие, не може да има правосъдие без борба с безнаказаността. Има нова резолюция на съвета за сигурност на ОНЕ, която беше прията през октомври миналата година. Тя призовава да се включат повече жени в миротворческите операции и а, престъпленията срещу човечеството също да бъдат а, разгледани в, при тези процеси. Гражданското общество трябва също да участва по-активно. ООН е ключов партньор на Европейския съюз в това отношение и ние трябва да продължим това добро сътрудничество. Смятам, че подсилвайки отговорността на гражданското общество в този екип, ще бъде още по-добро. Имаше подобрения също относно ам, консултанти, свързани с половете, за да се следи също и броя на жените, които участват в миротворческите процеси. Призовават се държавите членки да приемат национални планове за действие, свързани са свързани с резолюция 1325 на ОНЕ и, а, 16 от 27-те държави а, бяха подложени на подобни критерии, но те нямат, се установи, че те нямат такива планове за действия. И повтарям призива си всички държави да приложат на практика тези планове за действие. Много е лесно за представителите на правителства да правят речи, доклади за това как да, мъже, жените трябва да участват повече в подобни миротворчески процеси, но в крайна сметка нищо не се прави на практика. Няма дори изготвени такива планове. А, имаме нужда от тях, защото само така ще имаме ясните фази, ясните етапи на процеса. Разбира се, политики на европейско ниво не са достатъчни. Държавите членки трябва също да работят на национално ниво, да се организират и да насърчават тази идея и на национално ниво. Защото набирането на персонал за, по европейската политика сигурност и отбрана, както и за други такива организации трябва да става по-равностойно и да бъде оповестявано. Радвам се, че във външната служба имаме това равновесие при набирането на персонал. Днес, според последния доклад на европейските индикатори, 18% от ръководителите на делегации са жени което означава 24 жени от 133. Ние трябва да имаме един справедлив процес на набиране на персонал и да не се подминават компетентните жени. И всички жени, било то в военни или в невоенни организации, които са компетентни да вземат дадена позиция, да бъдат на тази позиция. Разбира се, трябва също да насърчаваме жените да участват в процесите. Само жените могат да решат какви са причините за да участват. Можем да продължим да искаме участие на повече жени на такива високи постове, но ако нямаме и повече жени, които участват на по-низките позиции, няма да имаме възможност за избор. Много често се смята, че военните действия са запазена територия за мъжете. Жените биват считани за твърде деликатни, както тук има плакат за това изслушване. Е и винаги се счита, че жените трябва да бъдат държани извън подобни конфликти. За съжаление обаче, мирът няма да дойде само от ръцете на единия пол. Защо да отидем на миротворчески мисии? защо изведнъж жените решават да се намесят. Обикновено жените се гледат като на жертви на военни конфликти. Но ролята на жените не е само да отглеждат деца. Вярно е, че много, много случаите жените са основните жертви на военните конфликти, сексуално насилие и други. Но жените могат да бъдат силни, те могат да бъдат борбени, да оцеляват, да преговарят при разрешаване на военните конфликти. И трябва да се престане и с тази пасивна роля, която се отрежда на жените. Нека да ги видим като лидери, които държат съдбата си в свои ръце. И нещо друго. Смятам, че е време да се променят възгледите и да видим на нова ситуация. Да се гледа на темата не само като жените, които са винаги жертва на, войните, а като на жените, които са участници в миротворческите операции. Защото мирът е и допринасянето за мира е едно от природните качества на жените. Tack så eh, jättemycket för det, fru Nikolaj, och eh, tack för det. Благодаря за вашата презентация, благодаря за свършената от вас работа. Продължаваме сега. Нямаме кой знае колко време, така че сега, без да губим време, давам думата на господин Хисус Игнасио Жил Руис, който е ръководител на службата за перспективи и предполовете към НАТО. Това е служба, която се бори за насърчаване на равенството в тази област. Имаме широко сътрудничество с вашата, вашата служба. И тази перспектива, свързана с половете, игра все по-голяма роля и в военните действия. Но, заповядайте. Buenos días. Good morning. Uh, thank you for the invitation. Добър ден, благодаря за поканата. За мен е чест да бъда в Европейският парламент. Първо, нека да ви кажа, че аз не съм специалист по темата, така че моля да ме извините, ако направя някаква грешка. Uh,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 are not taken into account. Гласа на жените не се чува. Те не са признати като е, възможности да се изказват. Това са някои от нещата, с които се сблъскват жените в е, зони на конфликт. Е, това се случва с тях. По-опасно е да бъдеш жена, отколкото войник в модерните войни. След конфликти жените често са изключени и техните проблеми се пренебрегват. Не можем да изградим мира, ако оставаме половината от хората вън от този процес. Навсякъде по света смели и талантливи хора работят за постигане на мира. Жените имат право да бъдат включени в преговорите за мир жените имат право да бъдат включени в оформянето на бъдещето на своята страна. За да изградим стабилно общество, трябват ни жени. И като жени ние можем да се борим с насилието и неравнопоставеността, да намалим бедността, да изградим стабилни общества, които да се справят с нуждите на, всичко, на цялото население – така трябва да се прави. Не може да се изгражда мира, като половината от хората остават на страна. Ако няма жени, няма мир. One out of five men have been a victim of... Един от пет мъже е жертва на изнасилване. 5 милион, половин милион е, момчета се продават като е, секс роби всяка година. Над 60 милиона малки момчета са насилени да се женят за по-възрастни. Две трети от работата се извършва от мъже, но те получават само 10% от доходите и притежават само 1% от е, собствеността. По-малко от 10% в света са, от лидерите са мъже, т.е. 90% от най-важните е, решения, като например започването на война, се вземат от жени. И когато свърши войната, 92% от всички преговарящи, които определят бъдещето, отново са жени. А, извинявайте, е, сбърках. Но това не означава, че нещата са правилни споделете това видео, ако искате да постигнете повече равноправие в света. We're back again. So these three ladies uh, got the Nobel, the Nobel Prize in 2011. The Nobel тези жени е, получиха Нобелата награда за мир през 2011 година за тяхната борба за ненасилие и за, човешки, за права на жените в миротворчески процеси, за приноса им към мира и връзката между демокрацията, справедливостта и равнопоставеност на половете. Нека да ви обърна е, внимание за международните споразумения по този въпрос. 35 години изминаха от приемата на Конвенцията за елиминиране на всички форми на дискриминация срещу жените. Сега тя е, е подписана от 165 страни, ратифицирана. Конвенцията подкрепя е, засиленото присъствие на жени в миротворчески институции и е, се отнася и до частни и държавни участници. От 32 години е подписана декларацията за участие на жените в международния мир и сътрудничество. 19 години от декларацията от Пекин, подписана от 189 страни, където се, опреде, е, се говори, че жените трябва да участват повече в е, решаването на конфликти на нивото вземане на решение. 14 години, откакто е подписана резолюция 1325, който гласи, че не може да има справедливост или устойчиво развитие в обществото, ако не участват и жените. Това е подчертано и в други резолюции и доклади на генералния секретар на ООН. И сега нека да ви обърна внимание на последната резолюция, одобрена през октомври 2013, където се казва, че трябва да има пост силни мерки за даване възможност на е, жените да участват при разрешаване на конфликти, чрез е, съвета за сигурност, ООН и регионални организации, както Европейския съюз и НАТО, имат е, отговорност, както и страните им членки, да осигурят места на маста за жени, за да могат жените да бъдат включени директно в преговори за мир. Не знам дали ще можете да видите цифрите, но от слайдовете, които ви предлагам, ще видите колко големи са разликите. Но, независимо от това, че има подписани споразумения, все още се подписват договори и съгласия, където не се обръща внимание на половете. Само 4% от жените участват в мирни преговори и е, процентът е много малък. От 2008 година бе направено едно изследване. Само 4% от участниците в мирни преговори, 11 от 280 жени, е, от 280 души са били жени. Също е направена оценка на 31 миротворчески процеса, само 4% от подписалите, 2,4% от главните посредници, 3,7% от свидетелите и 9% от преговарящите са били жени. От август 2008 до март 2012 жени са били подписващи само в 2 от 61 едно споразумение за мир. в мирни споразумения дали се споменават жените от 90-та до 2010 година, само 90, само 16% от тези споразумения са споменявали жените или тесните проблеми от 2008 година положението се е променило е, за конфликтите в Уганда и Конго, където е, насилието срещу жените е обезпокоително много. Тоест, има огромно бяло петно между е, факта, че в тези регионални споразумения не се включват жени, въпреки че теоретически това се очаква. В економиката, вижте, само 4,6% от главните изпълнителни директори в щатите са жени, т.е. 23 жени от 500. Същото се случва и в Европа. 96% от директорите на компании са мъже. Тоест, за жените няма и ролеви модели, които да окоръжават младите жени да влизат в света на бизнеса. А същото се отнася и за миротворческите процеси. В Давос 2014 година се събират международните лидери и и обсъждат бъдещето на света. Но от 2600 делегати само 15% са жени дори по-зле, защото предходната година процента е, била, е бил 70%. Кристин Лагар, е, ръководител на Международния валутен фонд, казва, че жените са много малко представени в бизнес и политиката по целия свят и е, е желателно да има квоти. Негово, нейното предложение в Давос е подкрепено от жени делегати и от някои мъже. В Сирия разговорите за мир, там просто жени не присъстват. Сирийските жени настояват да включат техни представители, за да може да се гарантира в Конституцията равенството между жени и мъже, за да има и устойчив мир. В... Надявам се, че това няма да има лоши последици, но взехте тези данни от Фейсбук. Това е много полезна възможност да се набирате информация. В е, съвета по сигурност новините са добри. Никога не е имало повече от пет е, жени. За първ път има пет жени е, посланици. също се фокусира работата върху правата на жените и борбата с трафика с хора. И е, посланник Саманта Пауър каза, че когато се преговарят условията за мир, не може да се отказва на жените да, да бъдат представени, защото по този начин ще се изгради бъдеще свободно от конфликти. НАТО. НАТО не се включва директно в миротворчески процеси, но в нашите отговорности ние се опитваме да ангажираме жени и да улесним тяхното участие Включваме ги и в е, усилията за установяване на мир, защото в противен случай няма да имат е, легитимност. Е, по този начин се увеличават шансовете да се постигне устойчив мир. Страните членки на НАТО работят за осигуряване на по-голямо участие на жени в националните сили. Но е, отново е, се сблъскваме с действеността. Е, в националните военни сили жените са между 3 и 20% от персонала, а в операции на място процентът е дори по-малък. Ето, вижте, тук може да намерите вашите страни и да видите цифрите, които са изпратени от националните власти в съответните статистически доклади. Е, в случая с Обединените нации до декември миналата година жените съставляваха по-малко от 4% от миротворците по света, като са 3% от военния персонал, около 10% от е, полицейския. Общо 3800 жени и 95 400 мъже. Според едно независимо изследване, причините за тези малки цифри са, че няма разбиране между страните членки относно резолюция 1325 и политиките за равнопоставеност на половете в миротворчески организации. Има също така и голям разнобой между дата, данните и анализа за това колко жени участват в националните институции по сигурност. Освен това има и социални норми, които е, продължават с проблемите за неравнопоставеност на полове. Защо е важно да има жени в е, процеса на миротворчество? Е, много по-ефективно се провеждат операциите, когато участват и жени в е, тях е, и полуките от НАТО, ООН и страните членки показват, че местните хора приемат жените като по-малко враждебни, по-готови да, вече да ги слушат. И местните са по-готови да разговарят за сексуално насилие, нали? например, с жени. Също така жените са необходими за да извършват обиски, примерно при България, летища и така нататък. В Афганистан те могат да всъщност да се обръщат към всички представители на, посе, на населението. Резолюция 1325 говори за равнопоставеност на половете и е, а и е редно да има механизми за това в съответните е, механизми. Ако е, е липсват жени, ще липсва и съществен част от опита, който те могат да предоставят. Ясно е, че когато при посредничество се включват и жени, ще може да се постигат и по-добри споразумения в текстовете за това да има възможност да се чуят гласовете на жените. Затова е редно и да има достатъчен брой жени в съответните е, институции. И в заключение, мирни, миротворческите процеси е, в тях жените се приемат главно като жертви на конфликти, на война, а не като жени, които могат да играят активна роля в процеса на изграждане на мира и дейността след конфликта. А трябва ли да бъдат те? Е, там е, имат ли е, роля? Да, те дават по-голяма социална справедливост, повече човешки права и възможности за равнопоставеност. Според ООН 50% от страните в конфликт се връщат към насилието след 5 години след подписване на споразумението. Тоест не може да се пренебрегва опита на жените. Всеки всяко споразумение, което иска да бъде справедливо, не може да изключва половината от населението. А, как ще се постигне промяната, когато а, привлечем мъжете като а, сътрудници? Също като се търси отчетност, лидерите, особено политически и военни лидери, играят ключова роля в издигане на целите на системата на ООН и създаване на политическата воля за постигане на тези цели. ООН и страните членки имат отговорност да е, решат проблема с е, липсата на стимули и на механизми за отчетност, които ще дадат възможност да се е, набират и определят квалифицирани кандидати за главни преговарящи и технически експерти. Благодаря. Благодаря за вашето изказване. Благодаря, че очертахте големите проблеми в тази област. действително много голям кръг от въпроси е, покри е, твоето изказване. Много интересно беше и е, видеото, съвсем конкретно. Не може да приемаме един свят е, в е, такъв, какъвто го видяхме тук. Сега искам да кажа добре дошъл на представителите на организация, която работи е, в е, международен план, Квина Тилквина, госпожа Ленак. Тя работят, те работят в е, Южен Кавказ, в Източните Балкани и на други места Получили са награда за изключителната си работа в областта на е, миротворческата е, миротворчески процеси. Организацията Квина Тил Квина. Благодаря на госпожа Лена, че е тук и, и давам думите. Благодаря ви, господин Густавсон. Не ами, напред само да отбележа, че видеото, което тук ще видяхме, беше заснето от е, Квина Тилквина. Благодаря ви за поканата. За всички нас е много важно да чуем гласа на Европейския парламент, тъй като вашият глас е много важен в е, изграждането на мнение по целия свят. Благодаря и на изказалият се преди мен оратор. И аз мога да кажа това, което той каза. Благодаря ви за думите. Дейността на нашата организация Квина Тил Квина нашата организация взе участие в много конфликтни райони и в много миротворчески процеси и в частност се съсредоточаваме върху проблемите на жените, сексуалното насилие, тяхното участие в миротворческите процеси. Имаме нужда от вашата подкрепа. Знаете, че в момента в Женева се водят преговори за Сирия. И сме изправени пред пълно неразбиране. Питат ни защо жените трябва да вземат участие в тези преговори. Това обаче е много важно. Наскоро бях в Сараево, където проведахме среща между жени от Босна и жени от Сирия, които споделиха опита си. И тази среща даде много добри резултати, Както каза и Микаел Густасон, нашата цел е да подкрепиме дейността на организациите, които работят за защита правата на жените и в частност в условията на военен конфликт. Нашата дейност започна с началото на конфликта в Босна. Първоначално това беше акт на солидарност на швед, на шведките с босненките и от тогава развиваме дейността си в много по-голям мащаб. Често, както в Босна, например, има случаи на етнически чистки и на масови изнасилвания. И от години насам Организацията за защита на жените ни казва, че липсата на жени в миротворческият процес е един от основните пречки пред намирането на конкретни решения. Жените не са включени в мирните преговори и затова ние трябва да се запитаме как можем да променим това положение. И в това отношение ролята на Организацията за защита на жените от е от ключово значение. Трябва да започнем с работа на място още от училищата. Трябва да повишим осведомеността относно пазара на труда. И като цяло жените трябва да се ползват от постоянна подкрепа в дългосрочен план. Въпреки, че, както каза госпожа Николай, и в момента има целенасочен финансиране, целенасочено отпускане на субсидии към момента на всички тези жени с трудно положение им е много трудно сами да се справят. А, много често не се взима достатъчно предвид дейността на организациите за защита на жените. Така че ние трябва да подобрим сътрудничеството си, да положим повече усилия и по-добре и по-координирано да планираме нашата дейност. И тук се обръщам с молба към Европейския парламент. И ние се нуждаем от истинска подкрепа. И тази подкрепа трябва да бъде целенасочена. Тя не трябва да се разпокъсва по много разнородни проекти. В някои случаи има прекалено нереалистични изисквания, независимо дали става въпрос за малки или за големи проекти нееднократно съм казвала, ще го повторя и днес тук. Все още не се вижда светлина в края на тунела. Ето защо имаме нужда от един истински форум на жените, които са изпаднали в ситуация на конфликт. Жените играят жизненно важна роля в миротворческият процес. Ето защо трябва да им осигурим заслуженото място. Трябва да им се даде възможност да вземат активно участие в промяната в застъпните от конфликт страни. Разбира се, организациите трябва да си сътрудничат на международно равнище, на официално и неофициално ниво. Тук говорим, разбира се, за различните организации за защита правата на човека. Говорим за ситуация на конфликт е, и за войни, но мисля, че трябва да впишем тези усилия в контекста на борбата срещу тероризма като цяло. насилието срещу жените и срещу конкретни групи от гражданското общество, като защитниците на правата на човека, човека и други активисти, е друг проблем, който първо трябва ясно да изобличим в Конго, в Либерия и днес в Сирия. Това са проблеми, с които се сблъскваме. Ето защо първо трябва ясно да заявим съществуването на тези проблеми, след което трябва да поставим изисквания и условия за нашата дейност в, в, на място в в беженските лагери. Когато говорим за хуманитарна помощ, трябва на първо място да сме наясно кой оказва тази подкрепа. В Ливан, например, има много добре структурирани организации на жени, които подпомагат беженците в беженските лагери. Трябва също така систематично да, да заклеймяваме физическото насилие сексуалното насилие, където и да е било. Трябва също така да гарантираме, че жените жертви на насилие не, не няма да попаднат отново в подобно положение. Днескошно мероприятие жени от Сирия ни разказаха какво са преживели. Това са жени, които са били хвърлени в затвора, после са били освободени и след това отново са били наказани. Има и много случаи на убийства на жени, които са се осмелили да свидетелстват за изнасилванията в затвора. Какво може да се направи? в най-кратки срокове, разбира се, трябва да се осигури медицинска помощ. Но на първо място самите лекари трябва да са запознати с етичните правила, които трябва да се спазват. В някои случаи просто трябва да се спазва професионалната тайна, но в някои случаи не може да не се заклеймява дадена практика, когато тя е систематична. В някои случаи говорим за много ясни системи за наказания при подобни практики съществуват резолюции на ООН, които трябва да бъдат съпътствани с съответните наказателно-правни санкции. Това е много важен проблем и той трябва да присъства в мирните преговори. В противен случай всички наши е, цели няма как да бъдат постигнати. Що се отнася до преговорите за Сирия, които се водят в момента в Женева. Разбира се, жените трябва да вземат участие в тях. Опитът показва, че когато преговорите включват максимален брой участници, резултатите обикновено са положителни. Организации като Human Rights Watch и други отдавна настояват за делегация, представляваща жените и за възможността тя да, бъде, да вземе участие в преговорите. Тази делегация трябва да представлява именно тези хора, които не участват в военния конфликт. В моята страна, в Швеция, например, жените винаги са защитавали мира. Имам един план от пет точки, не знам къде е. А, ето го. Ако ви интересува, можете да го разгледате. В този план се предлагат конкретни мерки за разширяване обхвата на преговорите. В тези преговори няма експерт по въпросите за равенството на половете и това според нас е погрешно, тъй като жените и мъжете не са засегнати в еднаква степен от военните конфликти. Затова е важно да се взимат правилните решения на място, би трябва да изпратим на място един специалист с богат опит, по възможност жена. През 2008 година имаше конфликт в Кения. И там една жена успя да помогне за започването на преговорите по инициатива на Кофи Анан. Очевидно имаме нужда от гражданско общество, което да може да се организира и което да създаде един форум на място, достъпен за всички. Гражданското общество играе важна роля и то би трябвало да позволи да се увеличи легитимността на мирния процес. И тук отново прави препратка към мирните преговори за Сирия в Женева. Знам, че времето ви времето ми стича, затова ще се върна на конференцията в Сараево, на която се срещнаха жени от Босна и от Сирия. След тази среща отправихме две основни послания. Първо, жените от Босна и обясниха на жените от Сирия, че те трябва да участват в мирния процес от самото начало. Трябва да участват в преговорите от самото начало, защото жените не участваха в мирния процес в Босна. Гражданското общество нямаше достъп до тези преговори. Те се провеждаха при затворени врати. И сега трябва да променим това положение. Знаете какво се случи в Босна. Знаете, че на времето, по време на преговорите в Дейтън, не бяха взети предвид жените. Ето защо днес жените от Босна реагират и ясно заявяват на сирийките, че трябва да се активизират, че трябва да намерят политическо решение на проблема с безработицата сред жените. Трябва да бъде постигнат компромис. това се, това се каза, това се усети в Сараево. И именно тази не, невъзможност да се промени положението в Босна ни накара да отправим това много ясно послание към сирийките. Разбира се, трябва да се работи и за реформа на Конституцията в Сирия. Новата Конституция трябва да отрази положението на жените. Нека само да не допускаме повтаряне на грешката от Серебреница и разделянето на мъже и жени. С това приключвам. Много ви благодаря за тази възможност да се изкажа днес тук пред вас. Tack så jättemycket Lena och eh, tack. Благодаря, Лена. Благодаря за информацията, която дадахте за участието на жените. Както и вие, и аз смятам, че е много важно да се каже ясно и прозрачно какво е участието на жените като цяло? И с примерите, които ти цитирам, виждаме и най-доброто и най-лошото. Но още веднъж благодаря. Благодаря за презентацията, за участието в дискусията. Сега изясняваме с графика и веднага пристъпваме към следващия наш гост. Давам думата Давам думата на председателката ничин. Така както каза господин Гюставсън, ще имаме общ дебат, защото няма достатъчно време. Сега, госпожа Жалжини, давам ви думата. Bardzo proszę, może teraz e, pani Boriana Johnson zabierze głos. Извинявайте, поправя се председателката. Ще дадем думата на госпожа Бориана Йонсен. Благодаря. Благодаря за поканата и за възможността да споделя с вас моите разсъждения по този въпрос. Е, нашата инициатива включва мира и това е в сътрудничество с а, правата, с Организация за защита на правата на жените в Африка и Средиземноморският район. Опитваме се да се борим срещу насилието срещу жените и връзките а, с мира. Идеята ни е да изградим общо пространство за обмяна на опит, на познания, за дискриминациите на жените, както и насилието срещу жените в мирно, както и във военно време. Работим съвместно с голям брой партньори и когато става въпрос за участието на жените в взимането на решения, винаги се сблъскваме с един и същия въпрос. Предполагам, че го знаете. Каква ще какво ще е влиянието от участието на жените в този процес. Аз бих казала, защо не жени? Каква, каква ще е разликата, ако участват мъже? А, искаме това участие на жените да бъде разгледано като една социална и а, сексуална справедливост. Тоест, участието на жените не може да се измерва като влияние, а в рамките на демокрацията. Тоест, че целият процес за взимане на решения в миротворческия процес трябва да подлежи на повече демократизация и да позволи присъствието, участието на всички, които са засегнати от процеса. И непрекъснато има ам, накърняване на това правило, дори не става въпрос само за диктатури. Миротворческия процес е политически. Но той трябва да включи самото наследство, традиционното наследство на това общество. Но в много случаи се гледа само патриархалният вариант на това общество. И а, това е дискриминация срещу жените. След като конфликт е приключил или в преходната фаза след него. И тук, от тук и темата на нашата дискусия днес. Жените искат повече участие днес. Те са участници в гражданското общество. Те а, за нещастие участват по някакъв начин и във военните конфликти, но това не се отразява по никакъв начин в миротворческия процес, който следва и в преходния период. Тоест, те не участват нито в началото, нито в края. Ще спра на четири основни предизвикателства в този процес. Разбира се, има много други, вече обсъдихме голяма част от тях, но нека да се спрем на четири основни. Първото е а, е, структурното изключване на жените в традиционните концепции за сигурност, мир и демокрация. През последните няколко десетилетия речите за конфликти се, се съсредоточават най-вече до военната част и хуманитарната помощ и опазващи, мироопазващи сили. Говори се най-вече за диктатури и за тероризъм. И анализът на половете говори за най-вече мъжко участие а жените някак си са подчинени или изключени от вземането на решения. Военната част, нека да напомня, не е само войната, но и целият процес, свързани с подсилването и доминирането на военните ценности в културата, идентичността и правилата на дадено общество, както и в е, държавната политика и институциите да се подсилят ролята на мъжете и на военната част. По този начин се ограничава пространството на жените за политическо влияние. Въоръжаването и военната политика няма да доведат до никъде за да имаме равенство на половете, имаме нужда от помощ от всички възможни а, фондове. Нека да напомня, че борбата за равенство на жените е 0,005% от световният бюджет, който се отпуска за всякакви каузи. А, докато участието на жените в мирния процес а, трябва да върви ръка за ръка с процеса на демилитаризация. Също трябва да се промени цялата структура на съотношенията между половете, която всъщност държи жените в подчинената роля. Това няма да стане за една нощ, просто с появата или края на конфликта. Има си една структурирана универсална, универсална а, структура за разпределение на силите между мъжете и жените. И тази структура поддържа подчинената роля на жените и слабото им присъствие в, в взимането на решенията. И оттам всъщност жените са изключени при а, миротворческия процес. Следващото предизвикателство е социално-културното, а именно а, стереотипната представа за половете. Както и госпожа Николай го каза. Много стереотипни картини, така наречената женска идентичност, която е свързана с невъзможност да се справя с власт и с тежки преговори. Това е било изфабрикувано през всичките години история и жените са били изтеглени по този начин от обществения живот. За тази цел ми нужда от глобална промяна в мнението на обществеността и промяна на тези исторически наследства. Това е много често и въпрос на религиозен фундаментализъм. И трябва сериозно да променим стандартите и да положим нови изисквания и политически нужди за промяна на стереотипите относно половете и да изградим общество, което, което наистина мъжете и жените са равни. Това е посланието ни в Европейския парламент. Четвърто предизвикателство е свързано с политически и правни проблеми. Структурата на мирните преговори е политическа. Докато политическата сфера е по-скоро мъжка сфера. От историческа гледна точка, от функционална гледна точка и така нататък. Жените а, се, биват поканени да се, да се занимават с типични женски въпроси. Но жените всъщност трябва да участват във всички политически решения, които засягат обществото а не само в някой. Така че, ако жените въобще участват в мирните преговори, те са част от политическа формация или от е, част от конфликта. И те ще трябва да защитават тази позиция на дадена страна. И дори и някои от тях да си дават сметка за равенството, този въпрос за равенството между половете няма да бъде поставен на масата за преговори за мир, защото това не е дневният ред и защото може да промени а, процеса. Това беше дискутирано и в Женева. И а, непрекъснато се говориш само за позиция и опозиция. А никога не се гледаш на жените като на участници на гражданското общество. И относно политическите партии, а именно най-важните структури, те играят жизненно важна функция или ключовата роля в случая, за да спрат с присъствието на жените. В гражданското общество, когато става въпрос за него, имаме нужда от диалог където хората, тези, които а, се тревожат по дадена тема, да имат възможност да говорят по нея, да дискутират. Било то активисти за човешки права, историци, синдикати, жени и така нататък, да седнат на масата, да обсъдят темата и да имат една включваща диску... дискусия с различни подходи. Идеята е просто да се стремят към мир, как да допринесат към мирния процес и а, да защитят равенството между половете и правата на жените. И още нещо важно. А, жените могат да играят важна роля при преговорите с взимащите решения а, и с всички участници в конфликта. Те, като активисти за защита на правата на жените, могат да настояват за това равенство на половете. И преди да приключа, нека да кажа накратко ние какво правим, за да се справим с тези предизвикателства. Опитваме се да допринесем за демократизацията на миротворческия процес и да подкрепим създаването на пространство за един кръстосан диалог – от гледна точка на половете. Да включим всички участници, политици, защитници на човешките права, активисти за женски права, НПО-та, изследователи, така нататък. За да продължи тази дискусия и да разширим концепциите. Правим го на, на международно, регионално ниво и особено в случая с Сирия, където трябва да се промени целият конституционален процес. Защото изключването на жените е вид структура в миротворческия процес. Също подкрепяме изграждането и на, на альтернативен дискурс за нова економическа, политическа система, и той всъщност ще насърчи а, слагането като приоритет на равенството между половете. Също се, се обсъждаме резолюция 1325 на ОНЕ и я, я разглеждаме заедно с всички останали инструменти, които съществуват в международен план за защита правата на жените. Опитваме се да улесним развитието на национални планове за действие като цели и като средства за увеличаване на участието на жените и за подсилване на демокрацията. Тук е случая с Ирак и работим с научно-изследователски центрове, за да изградим бази данни за, и статистики, за да се стане видима тази дискриминация по света и по този начин да се предприемат повече действия. Така че имаме препоръки в краткосрочен план и в дългосрочен план. От, за демократическото движение. Считаме, че то трябва да приеме а, перспективите за правата на жените и равенството между половете. Било то право на синдикализъм и така нататък. А, също Проблема за равенството между половете трябва да стане приоритет на национално ниво и трябва да има и допълнителни стъпки, които да се предприемат за световно разоръжаване. Защото във всичките дискусии се чува едно нещо, че напредъка на човешките права не може да напредне в рамката на военни конфликти и на въоръжаване. Защото човешките права винаги остават на заден план за сметка на националната сигурност. Мисля, че вече 100 години феминистското движение се бори срещу въоръжаването. И мисля, че има две кратко... действия в краткосрочен план, които можем да предприемем. Първо, налагането на квоти за жените в официалните мирни преговори. Вие като международна организация можете да направите това. И другото, да се промени структурата на мирните преговори, като се даде възможност на гражданското общество да участва, така както каза Ленаг, като не военен участник. Благодаря. Никога. Bardzo dziękuję i dopiero teraz. Благодаря ви. Сега даваме думата на госпожа Жоел Жени, директор за сигурност и е, превенция на конфликти в е, службата за външна дейност. Заповядайте. Благодаря. Благодаря на е, парламента не само, че организира тази среща, но и е, че покани службата за външна дейност да участваме и да представим нашия поглед и нашата работа по темата. Вие сигурно сте наясно, че върховният представител госпожа Аштън лично застъпва необходимостта да се повдига въпроса за равноправие на жените навсякъде, където тя пътува, среща се с съответни представители на интересите на жените. Искам да започна с един цитат от е, нейна реч тук пред парламента. Тя е, реч произнесена, когато е говорила за преговорите в Сирия. Там тя казва, че е срамота, че в жен... преговорите Женева 2 няма повече жени в залата, нито в международната общност, където Ема Бонино и самата госпожа Аштан са били само те двете представители, нито има повече жени представители в която и да било делегация. Това е цитат, е, който, с който госпожа Аштън е, описва ситуацията с преговорите в е, Сирия. 14 години е, са изминали от приемането на резолюцията на ОНЕ номер 1325 и ние всички сме разочаровани от това, че не е извършено достатъчно, за да се постигне промяна в е, въпроса за жените и, и да се даде възможност да се чуе гласа на жените в миротворческите процеси. Затова и много се радвам, че имам възможност да обсъдим тези въпроси днес. Показателите на Европейския съюз се отразяват в един доклад, с който ние отчитаме какъв е напредъка в Европейския съюз за изпълняване на резолюциите на ООН и там се съдържа един цитат, който гласи, че от 31 основни миротворчески процеса от 1992 до 2011, само 4% от подписващите 2,4% от главните преговарящи и 9% от преговарящите са били жени. Мисля, че е, цифрите са достатъчно красноречиви. Но е, ние все пак е, оставаме, понякога си задаваме въпроса, но всъщност има ли значение? Мисля, че тук на е, аудиторията няма нужда да обяснявам има ли значение или не, но е добре да си припомним аргументите защо има значение. И те са на две нива. Първо, имаме законови задължения и политически ангажименти да подобрим участието на жените, да, се, да решаваме проблемите свързани с равнопоставеността на половете в миротворчески процеси. Знаете, че има и резолюции, резолюция 21-22. Тя дори е, употребява много, много силен, е, силни формулировки по отношение на участието на жените в мирните процеси. Има формулиран също общ или ця, цялостен подход на Европейския съюз за тези резолюции. Европейския парламент излезе с доклад за положението на жените във война. През 2011 се разработи документа за посредничество в, Ерко, в Европейския съюз, където се обозначава колко е важно да участват жени в тези процеси. Тоест, в политическата рамка е абсолютно ясно защо трябва да участват жени, но все пак този проблем не е решен. И едно второ ниво на аргументи, които според мен са също толкова валидни или дори още по-валидни, а именно доколко ефективни са миротворческите процеси. Тоест, ние имаме е, правни задължения, но също така има и много дайни, които показват, че миротворческите процеси са по-устойчиви, ако гражданското общество е представено и ако са представени по-голямо е, разнообразие от е, групи. И тук също се поставя въпроса и за това, за представителството, за това, чий глас се чу, каква е била структурата на мирния процес, дали жените са могли да представят своя интерес. Трябва също така да отчитаме и да работим за още едно измерение в мирните разговори – Тоест да разбираме е, връзката между позициите и нуждите на жените и е, общите дискусии за това как да се прекратят, е, как да се прекрати насилието. Тоест, ние трябва да разбираме по-добре измерението, свързано с е, половете в проблемите за обезоръжаване, интеграция, изграждане на обществото. Също при изграждане на конституциите трябва да отчитаме и тези елементи, които дават повече е, власт, капацитет на жените. Трябва да направим така, че е, жените, които са засегнати в най-голяма степен от конфликтите, да имат възможност да променят, да внесат промени в структурните причини, които са създали насилието и конфликти. Аз работих в програми за помощ в Босна и един, едно от нещата, които трябваше да решим като проблем – бе възможността да издадем смъртен акт на жените вдовици, на базата на който те да могат да искат съответната собственост, защото те бяха напълно неравноправни и не можеха нищо да търсят за себе си. Тоест едно толкова просто нещо като издаване на смъртен акт им даваше възможност да се установят в обществото. И не само факта, че жените трябва да присъстват на масата, но всички други групи, които са на масата, международните преговарящи и посредници, трябва да са наясно с тези проблеми. Трябва също така да са наясно какви са, какъв е набора от инструменти, с които могат да се решат тези проблеми какво правим ние във външната служба на Европейския съюз. Ще ви дам няколко а, е, примери и накрая ще приключа с няколко заключителни думи. А, е, казах, че върховният представител е, а, та, тя а, е радетелства за това жените да получат място на масата на преговорите и под нейно ръководство бяха организирани събития като конференции на високо ниво за жени лидери в Сахел. В Брюксел се състоя тази конференция, за да могат жените да изразят своите нужди. И това, което те искаха, не беше изграждане на капацитет, а именно да бъдат на масата на преговорите, когато се сключват споразуменията. Подкрепихме и дейността на специалния представител на ООН Робинсън, която също слага много голям акцент върху възможността жените да изкажат своите е, мнения в контекста на преговорите. Ние също се занимаваме с обучение на нашия персонал, именно по тези причини, които посочих, т.е. да направим така, че всеки в Европейския съюз, който е в положение, в ситуация на конфликт и нестабилност, да е наясно какво може да се направи, за да се даде повече възможност на жените да вземат позиция. работим и с ООН по този въпрос. И е, знаете е, също, че е, Европейския съюз е много сериозен донор, много пари се отделят в подкрепа на миротворчески процеси по света и е много трудно да се разграничи вътре в данните какво точно подкрепяме, т.е. колко пари отиват за инициативи свързани с равнопоставеността на половете но а, средствата, отпускани от Европейския съюз за превенция на конфликти, е около 1 милиард евро на година. И в рамките на тези суми има много конкретни проекти, ориентирани към а, жените и а, изграждане на техния а, капацитет. Тимолесте, Косово, Либерия, също е, е, работиме и за е, събиране на данни за това, кое е добро като практика, какви са проблемите, как, какво допринася за устойчивостта на мирния процес и така нататък. Искам да обърна внимание на един финансиращ инструмент, който току-що бе разработен и прият благодарение на отличната подкрепа от е, колегите, които се занимават с инструмента за външна политика в комисията. Това е една програма наречена Хермес, където се съдържа един много е, голям компонент, свързан с е, мирни, миротворческите процеси и равнопоставеността на половете примерно да се е, дава възможност жени да участват в е, посредничество и преговори за изграждане на капацитета им за участие в мирни преговори, да се увеличи броя на професионалните е, посредници, медиатори, които имат обучение за равнопоставеност на полове, да се търси е, методи и мерки, които да ограничават изключителната роля на мъжете. Така че вече имаме и конкретни инструменти, с които можем да финансираме конкретни проекти. Също ние използваме и граждански и военни мисии могат да се използват в места, където има насилие, е, за изпращане на е, съветници по човешките права, така че те да е, могат също така да имат достатъчно информация и по проблемите на половете в съответните региони. И сега, ако мога да приключа с няколко въобщителни думи. Никога няма да е излишно да кажем колко голям е приноса на жените към социалната материя, социалната тъкан на обществото. И това, което искам да кажа е, че е, жените имат различна форма на е, власт, на мощ в различна страна различна от е, общо установената власт, която се включва в е, процеса на преговори и посредничество. И как да направим така, е, че да се включи и да се използва историческата роля на жените за поддържане на тази социална тъкан, без която никой мир не може да бъде устойчив. Именно това е най-голямото ни предизвикателство. Тук трябва да инвестираме, за да сме наясно кои методи е, носят най-добри резултати, да дадем възможност жените да се борят сами за себе си и да можем да работим и ние самите по този въпрос, така че на следваща подобна конференция да предоставим и повече положителни е, примери. Дебат. Много ви благодаря. Предлагам ви да започнем с разискването. Колегите могат да вземат думата. Госпожа Габрия. Много ви благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искал Ла да поздравя всички гости за изключително интересните им изказвания. Аз ще се спра на три въпроси и едновременно с това реакции. Първо, всички сме съгласни, че като цяло резултатите са отрицателни, липсват жени в миротворческите процеси като цяло. На второ място всички сме съгласни, че трябва да се вземат мерки. И на първо място бих искал да чуя мнението на нашите гости последният въпрос. Да, имаме нужда от жени, но нека първо да видим какво правят жените, които са на позиции, позволяващи да взимат решения. И тук обръщам вниманието ви на примерът в лицето на Катрин Аштън. Имаме нужда от повече жени като нея. Жени, които след като са заели веднъж е, високопоставен пост, продължават да работят за правата на жените. И ще дам още един пример. Госпожа Жени не го каза, може би, от скромност, но аз бях поканена от госпожа Аштън за учредяването на мрежата Европейска служба за външна дейност жени. Тя беше поканила жени, посланици и председатели на делегации на Европейския съюз. И ми се струва, че това е стъпка напред, която може да служи за пример за подражание. Говорим за създаване на форум за жените. Защо да не създадем една мрежа за жени, които имат познания, имат опит в областта на дипломацията? Защо те да не могат да се обединят? Обедена съм, че има много подобни жени и в Европейския съюз, и в различните международни и регионални институции и организации. Тук особено обръща внимание на жените в регионалните организации. Бих искал също така да обърна внимание на нашата реакция в случаите, когато жените очевидно са пренебрегвани. Да вземем за пример арабската пролет. Жените бяха изключително активни. Защо жените не вземат участие при изготвянето на конституциите? Това се случва в Египет, това се случва и в останалите държави. Защо тогава Европейския съюз и ООН не поставят много ясно този въпрос на масата на прег... за водене на преговори? И така стигаме до третият ми въпрос. Струва ми се, че трудностите, с които се сблъскваме, идват от факта, че водим няколко паралелни разисквания. Не само за жените в миротворческия процес и въпроса за рамзото на половете в миротворческия процес, но и защото едновременно с това се спускаме с два други големи проблема. Насилието срещу жените и образованието на жените тъй като за да могат жените да вземат участие в тези много чувствителни, много сложни процеси, те трябва да имат преди всичко вяра и увереност в самите себе си. А именно там, където се случват конфликтите и където трябва да се водят преговори за мир, жените нямат тази самоувереност. И едновременно за това трябва да продължаваме да работим за образованието и обучението на жените, които да могат първо да защитят себе си и след това да, да работят за закрила на други жени. И накрая пак го повтарям за пореден път, трябва да привлечем и мъжите, мъжете за нашата кауза. А все още нямаме такива важни медиатори. Госпожа Аштан работи в Босна и в Косово, но нямаме такива представители в а, зоните на конфликти, които са много по-важни. Затова трябва и мъжете ръководители да обърнат внимание на факта, че жените могат да играят и ръководна позиция, не само да са част от техните екипи. Благодаря ви. Много благодаря. Има ли други членове на парламента, които искат да зададат въпроси? Не. В такъв случай ще си позволя аз да задам един въпрос. към вас, госпожо, като сте председател на Организация на ганското общество. Каква е вашата реакция? Какво е вашето мнение за участието на Европейския съюз в миротворческите процеси? А и въпросът ми въпрос е към госпожа Джени. Какво е вашето мнение за място на жените в делегация на Европейския съюз? Благодаря ви. Имате думата. госпожо Йонсон. Благодаря ви. Всъщност, понякога като феминистки ние сме доста критично настроени, но в някои случаи работата на място на делегация на Европейския съюз наистина е от ключово значение. Моят опит с делегациите на Европейския съюз показва, че когато доклад, посланника на Европейския съюз, особено в Аман, взема участие в преговорите. Обстановката и самото послание на тези преговори корено се променя. Организирали сме няколко такива регионални диалога, а посланника, която е жена, винаги присъства и винаги започва преговорите с много силно послание. И според мен наистина подобно поведение действително променя нещата. А по въпроса за мъжете, трябва да работим заедно. Движението за правата на, на за човешките права е движение на мъжете. Движението за миротворческия процес също е движение на мъжете. Ако казвам смисъл на това, че по-голямата част от участниците в тези движения са мъже. И те обсъждат въпросите, свързани с равенството на половете, правата на жените и връзките между тях. Ето защо чрез е, създаването на общо пространство за разискване можем да донесем истински качествени промени. Така че мъжете много допринасят с техният анализ за проблемите в обществото. Относно конституциите, да, през декември организирахме обучение с партньорите ни от Сирия, обучение за адвокати, които се занимават с правата на човека и правата на жените. И това е един вид миротворчески процес. Това е и цел и средството за постигането на тази цел събираме заедно различните елементи на обществото. Получихме се от Египет. Жените в Сирия ни казват, че са се получили от Египет. Защото в нашия обмен винаги работим с хора от Египет и от Тунис, които споделят своят опит. А ние дълбоко вярваме в обмена на опит като методология. Обученията не са толкова полезни, но ако действително се, се даде място на жените, активистите за правата на жените в а, а, минните преговори, те са готови и незабавно могат да почнат да вземат участие в тези преговори и знаят много добре какво искат. Аз ви уверявам, жените са напълно готови да вземат участие. Проблемът е, че няма структурно място, което да позволява тяхното участие. И това е проблема, с който, който трябва да работим. Да, нека да добавя само. Това е нашето предложение за подобен тип форум, гражданско общество, свързан с миротворческия процес. Това не засяга само жените, нека да кажем 50 на 50 процента жени 50% от жените е, в гражданското общество биха могли да участват в този процес. Винаги е интересно да видим и сме виждали на този етап едно по-положително отношение по време на преговорите от Женева. Но все още нямаме това, което искаме като резултат. И когато Имахме делегация от 10 жени от Сирия за, по време на началото на преговорите от Женева. Те получих, когато те дойдоха, те получиха достъп до всички основни делегации. И баронеса Аштън също каза много ясно в началните си забележки, че жените трябва да бъдат на масата за преговори. При все това тези жени не бяха поканени на първата сесия. какво щеше да стане, ако всеки един от членовете беше казал ми, добре, ще се откажем от една минута от нашето време за изказване, за, за да го дадем на тези жени, да кажат каквото те искат. Това щеше да бъде голям пробив, но това не се случи. Така че имаме нужда от вас да окажете натиск, защото наистина е важно – и бихме могли да променим нещата. Именно за това ние говорим тук за конструктивни, градивни предложения. Защото само да се казва, не, не, не тук жените, не сега, не на следващото по същия начин, то никъде няма да стигнем. Не така ще разширим участието на жените в мирните преговори. Благодаря. Госпожа Жени, имате думата. И аз имам няколко коментара. По въпроса този ком... смесен, комплексен въпрос за а, разпределението на силите, които да са а, които да действат по-добре, за да се чуе по-добре гласа на жените. Благодаря за работата, която вече сте свършили. Благодаря и за това, което е направено от външната служба и Ронеса Аштън, както и Хелги Шмидт. Но има и една мрежа на жените а, в международната сигурност WISS. И те работят те са мрежа, която работи по мрежите, така да се каже. И трябва да видим и как жените в тази позиция могат да свършат нещо. Много от ръководителите на делегациите станаха жени. Тази цифра се промени от 10 на 25% когато Катрин Аштън стана председател на външната служба, върховен представител на външната служба. И това е много силен сигнал, много силно послание. И ние гледаме много сериозно на този въпрос. Когато работим въпроси като а, сексуално насилие и други, наистина има нужда от много стро... силно лидерство, за да се сложи това в дневният ред на съвета за сигурност. И този проблем да бъде на равни нога с всички останали приоритети от световен план. И за това трябва да видим как бихме могли да сме по-активни но, повтарям отново, мъжете също са толкова важни и ефективни. Ние трябва да работим заедно. Например, в мисиите за политика, за отбрана и, за, и сигурност. И да говорим за проблемите на жените. Разбира се, Казвате, имаме жена начало на мисията, но това не е достатъчно. Благодаря. Благодаря. Господин Гюстовсон, Ж, Жил Руис, извинявайте. Да, от, искам да отговоря на госпожа Габриел. А, секретарята на НАТО избра отговорник за проблемите на жените. Това беше в Норвегия. И тази позиция ще стане постоянна. Относно Афганистан и мисиите там, Една част от мисията е да се подкрепи а, афганистанското правителство, за да постигне а, така наречената критична маса от а, жени на ръководни позиции, да осигури участието им в а, а, целия процес, да насърчи участието на жените в а, избирателния процес, да насърчи участието на, ми, на жените в, на министерски постове. Това е много трудно постижимо, но а, все пак поне имаме едно начало. Миналата година, както и някои от вас сигурно си спомнете, имаше а, една конференция, организирана от НАТО, за а, сексуалното насилие срещу половете. Имаше представители на Обединените нации, които говориха. Има още много, което трябва да се свърши, но просто работим. Тази година ще е, дискутираме е, задържането в е, е, по време на военни конфликти. И съм съгласен с вас е, относно обучението. И наистина на този етап бихме могли да направим и повече. Не е достатъчно това, което правим. Благодаря, господин Руис. Госпожа Норика Николай. Благодаря, Мария, благодаря за въпросите. Ще се спра на два от тях. Арабската пролет. Спомниш се, сигурно, когато започна арабската пролет, всички едва ли не се радвахме, но забравихме, че всъщност трябва да предприемем подхода Вивалди, т.е. има 4 сезона. И за всички най-важното беше промяната на, на властта, на този, който държи властта. А, това беше въпрос, свързан с демокрацията. Но, ако сравним конституциите от преди и сегашните конституции на всички тези държави от а, арабската пролет ще видите, че жените си загубиха правата. Но никой не се опита да наложи въпроси, свързани с фундаменталните права а, на жените. Вторият основен въпрос, на който искам да се спра, е въпросът свързан с войната. Защото някои биха могли да се сметнат, да, да кажат, че говорим теоретично и така нататък. Но всъщност отговорът е, е за визията за война. Всичко започна с един нов тип война, нов тип спрямо всичко, което познаваме преди това са граждански войни, национални войни, местни войни. Но това са войни за властта. Това е най-важното. След една война, както е в Европа, демокрацията започва и прохожда трудно. Всички, по време на всичките войни, било то Ирак, Афганистан, Африка, Сирия, Либия, Централноафриканската република и така нататък, целта е една и съща. Властта властта, която да бъде дадена в ръцете на някого. И именно за това съм напълно съгласна, че трябва да увеличим действията на външната служба. Вярно е, че е много важно да имаме жени в делегациите. Когато има жена, визията на делегациите и становището се променя. Но това не трябва да остане единично усилие, защото ние, като представители на нашата институция, имаме възможности да направим политики, стратегии и да ги тласнем в тая насока. Именно за това казвам, че трябва да участваме паралелно във всички а, дейности на гражданското общество, защото там ще имаме както гражданите, така и политиците. И за това смятам, че, ако ми позволите да заключа, смятам, че нашата конференция беше много важна, много интересна, но това е една непрекъсната тема. Тема, в която ние жените можем да допринесем много. Благодаря serdecznie dziękuję. Благодаря много. Искам да благодаря на всички наши гости за толкова интересните им и убедени изказвания. Ролята на жените в миротворческите процеси е просто е, налагаща се от само себе си. Участието на жените в преговори за сега е твърде незначително, просто защото във всички области жените са жертви на дискриминация. Те са жертви и на домашно насилие, и на изнасилване, а, получават много малко заплащане, Правата им за пенсиониране също са неравни на тези на мъжете. Тоест, те е, като че ли са е, урочасани от зла съдба, но е, ние трябва да се борим срещу този е, сексизъм. Защото ако не се борим, все по-малко жени ще са на ключови позиции, включително и в миротворческите процеси. За сега знаем, че този процент се ограничава до 5. Една от основните елементи на тази промяна е именно това, което предложихме, а именно да има квоти за участие на жени в миротворческите процеси. Даже можем да не говорим за квоти, а да говорим да има равен брой участници мъже и жени, за да не се от, отнемат на жените гражданските права. Благодаря на всички.